Благодаря ви. Следващото е изявление на съвета и комисията във връзка с многогодишната програма в пространството за свобода, сигурност и правосъдие. От името на съвета ще се изкаже госпожа Аск. Господин председател, уважаеми депутати на Европейския парламент. Имаше заседание на Европейския съвет на 10-11, ще има, извинете, на 10-11 декември и тогава ще бъде прията нова програма, която ще продължи сега действащата хакска програма от 2004 година. Разбира се, имаше един дълъг подготвителен процес, който беше започнат чрез тъй наречените групи за бъдещето. Програмата ще се основава върху съобщения на комисията, както и върху позицията, изразени от националните парламенти, гражданското общество и органите и ведомствата в рамките на институциите на Европейския съюз. Разбира се, програмата се основава и върху интензивните контакти и преговори с държавите членки на Европейския съюз и разбира се с Европейския парламент. Разбира се, позицията на Европейския парламент по бъдещето сътрудничество в тази сфера е много важно. И това е особено важно в светлината на засилената роля на Европейския парламент след влизането в сила на Лисабонския договор. Значителен напредък беше постигнат от Европейския съюз в пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Но продължават да съществуват сериозни предизвикателства, които могат да бъдат решени само съвместно на европейско ниво. Влизането в сила на Лисабонския договор ни дава нови възможности. Новата многогодишна работна програма, Стокхолмската програма за това ще се основава върху новите предизвикателства и възможностите, предоставени от Лисабонския договор. Идеята на Стокхолмската програма е да има една по-силна и отворена Европа, където се зачитат правата на личността. Правата на гражданите, правата на личността трябва да станат още по-значими за нас. Ние работим от името на нашите граждани. Те трябва да осъзнават, че бъдещото сътрудничество на Европейския съюз в тази сфера е важно за тях. За това трябва да се средоточим върху важните проблеми, чието решаване носи реална полза за хората. Бъдещето сътрудничество в тази сфера също така трябва да се основава върху един по-добър баланс между мерките, които целят създаване на една по-безопасна и сигурна Европа от една страна и мерки, които защитават правата на личността. От гледна на точка, от гледна точка на гражданите, борбата с престъпността е много важна. Гражданите очакват европейското сътрудничество да улесни мерките за борба с трансграничната престъпност. Разбира се, гражданите също така очакват свобода и правосъдие. Както вече подчертавах пред Европейския парламент, мерките насочени към засилване на сигурността и мерките насочени към гарантиране на спазването на върховенството на закона и правата на личността трябва да се съчетават. И това е напълно възможно. Що се отнася до основните предизвикателства, свързани с борбата срещу транснационалната престъпност, то за нас приоритет остава борбата с трафика на наркотици, трафика на хора, борбата с тероризма. Разбира се, изникват и нови предизвикателства, например престъпността, свързана с използване на интернет. Не трябва да позволяваме националните или административните граници да пречат на правоприлагащите органи да работят ефективно. Беше постигнат напредък в сферата на трансграничното сътрудничество между административните органи. Обаче още трябва да направим повече, за да има по успешно сътрудничество на европейско ниво между полицейските органи и наказателно-правните органи. Необходимо е да се въведат по-ефективни методи за справяне с проблемите и засилване на сътрудничество. Много важна част от правоприлагането е обменът на информация. Този обмен трябва да бъде ефективен и да отговаря на реалните потребности. На нивото на Европейския съюз имаме нужда от стандартизация на обмена на информация. Също времено трябва да гарантираме това, че обменът на информация спазва всички основни изисквания за защита на данните и неприкосновеност на личния живот. Трябва също така да гарантираме това, че само необходимата информация, е тази, която се събира, и че тази информация не се съхранява по-дълго, отколкото е обосновано. Ние ще създадем една по-сигурна Европа, в която трансграничната престъпност ще бъде предмет на засилена борба, но също така ще зачитаме неприкосновеността на личния живот. Това е необходимо и възможно. Принципът за взаимно признаване трябва да продължи да бъде основен принцип при сътрудничеството между съдебните органи. Трябва да има взаимно доверие между съдебните системи на държавите членки, така че те да могат и да искат да признават и изпълняват съдебните решения, взети в други държави членки. Това е въпрос на доверие между националните съдебни органи, но също така е и въпрос на доверие от страна на гражданите. Един от начините за повишаване на това доверие е повишаване на информираността за съдебните системи на други страни. Това включва инициативи по повишаване на информираността, програми за обмен, засилване на съществуващи мрежи от контакти и ефективни механизми за оценка. И когато говорим за доверието, Изключително важно е да се гарантират определени минимални права, независимо от това къде в Европейския съюз се намира съответния гражданин на държавата членка. Тези минимални права включват такива мерки като информация на разбираем език за обвиняемите, също така правото на жертвата на престъплението да получи информация на разбираем език. Е, разбира се, ще бъде разработена една пътна карта и тя ще стане част от Стокхолмската програма. Стокхолмската програма също така трябва да зачита правата и интересите на жертвите на престъпления. Хората, които са станали жертва на престъпление в собствената си страна или в друга държава членка, трябва да получават необходимата информация на език, който те разбират и трябва да получават необходимата подкрепа, информация и защита преди, по време и след наказателно-правното производство. Освен това, жертвите на престъпления трябва да получават достатъчно обещетение за щетите и страданията, които са преживели. И накрая искам да кажа, че Въпросите на гражданското право са изключително важни за гражданите. Един конкретен въпрос е преразглеждането на регламента Брюксел 1. Той се отнася до признаването и изпълнението на съдебни решения от други държави членки. Това може да изглежда като един чисто технически въпрос, но това е нещо, което пряко засяга живота на много гражданите. Един от най-важните въпроси е отмяната на екзекватура. Сега някой, който иска да бъде изпълнено съдебно решение, взето в една държава членка, в друга държава членка, трябва да подава молба и да преминава през административни процедури, които отнемат време и струват пари. Процедурата трябва да бъде упростена. Така че това са някои от най-важните въпроси, поставени от Швеция. С нетърпение очаквам вашите коментари и вашите въпроси. Но първо... Колега Тобиас Билстрън, som har... Искам да дам думата на колегата Томиас Билстрън, който отговаря за миграцията и убежището. А това са важни въпроси, включени в Стокхолмската програма. Господин председател, членове на Европейския парламент, първо бих искал да благодаря на Европейския парламент за чудесното сътрудничество. с агенцията, Европейската агенция по обежището. Смятаме това сътрудничество за изключително полезно, защото само така можем да постигнем резултатите, които сме си начертали като цели. По-бързи решения, по-бързи действия е това, което целим по отношение на тази служба за обежище. Това е една петгодишна програма относно свободата, сигурността и правосъдието Ние сме взимали много решения на базата на общите си позиции и интереси, но трябва да се разработи една обща политика по въпросите на миграцията и на убежището. В Темпере и в Хага това е подчертано. Миналата година бяха взети поредица от решения във връзка с европейско българските принципи за предоставяне на обежище и миграцията, а сега е време да създадем целите за продължението на тази политика. Началната отправната ни точка трябва да е добро управление на миграцията и трансфера на незаконните иммигранти до страните на техния происход, а разбира се в рамките на нашите принципи. Миграцията на работници е нещо, което е важно за нашата економика, която а, скоро ще излезе от кризата и ще има нужда от работна ръка. Динамиката на миграцията е нещо, което трябва да следим и ам, да сме в постоянен контакт в, по този въпрос, както с, с страните по происход, така и страните на, с страните на преминаване. Защото има пряка връзка между миграцията и развитието в положителна посока. Ето защо ние трябва да го наблюдаваме внимателно, за да можем да се възползваме от положителните страни на миграцията. В съответствие с програмата от Стокхолм, знаем, че ще трябва да се справим и с незаконната иммиграция, за да можем да създадем една правилна обща политика за прехвърляне на незаконните иммигранти. Ето защо а, ролята и функциите на Frontex трябва да бъдат засилени, защото те имат, в Frontex имат да играят най-важна роля в борбата с незаконната иммиграция. И така мерките за сигурност не трябва да бъдат поставяни само като бариери пред възможността на нови иммигранти да идват законно, легално в Съюза. Ние трябва също така да осигурим условия за а, добруването на децата иммигранти. Знаем, че няма лесни решения в тази сфера, но трябва да вземем общи решения в светлината на най-добрите практики в на иммиграционните процеси и справенето с тях по света. Трябва да изградим още допълнителни механизми, които да помогнат за премахване на диспропорционалността сред търсещите обежище. Фронтекс трябва да има по-голяма роля в тази връзка. Трябва да имаме по-висока степен на солидарност помежду си като държави членки, но и с онези държави, които не са членове на Европейския съюз, но също страдат от тези миграционни потоци. Трябва да подчертаем, че програмата от Стокхолм има дългосрочни цели. За 2012 година целта е да имаме обща политика по въпросите на обежището. А за да сме сигурни, че всеки отделен търсещ обежище а, кандидат ще бъде третиран по един и същи начин във всяка една държава членка, за да може наистина нашето сътрудничество да функционира гладко. А също така мисля и по въпросите за миграцията и иммигрантите, които идват от трети страни или отиват към трети страни. Ние трябва да координираме дейността си с такива държави. Имаме година като наша цел, а това е 2012, но поредица от законопроекти и идеи в законодателството изискват доста нови инициативи в сферата на вътрешните работи, а също и в външните дела, не само по въпросите на обежището и иммиграцията защото общо ролята на Европейския съюз трябва да бъде укрепена и разширена като водеща сила в глобален мащаб. А външните работи, външните дела на Европейския съюз са един от начините това да се постигне най-лесно. Интензивни преговори продължават, макар и да сме към края им вече по въпросите на програмата от Стокхолм и се надяваме, че по този начин ще постигнем едно много голямо подобряване на пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Европейският парламент придобива все по-голяма роля в различни сфери. Ето защо аз подчертавам, че наистина очаквам с нетърпение а, активното сътрудничество с Европейския парламент, защото това е един от основните начини за а, упражняване и засилване на демократичния контрол в тази сфера. С удоволствие ще чуя вашите ремарки и въпроси. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Билстром. А сега от името на комисията, а, господин комисаря Баро. Благодаря, господин председател. След чудесният а, доклад на Бетрис Аск и Тобиас Билстром, аз ще спомена само най-важните пунктове. Преди всичко искам да благодаря на председателството а, за а, това, че опазиха духа на Стокхолмската програма, като поставиха гражданите в сърцето на своята дейност. Текстът, който ще бъде прият от следващият съвет и след това ще бъде представен на Европейския съвет, ще бъде един добре балансиран текст, който ще отразява новото новият баланс между европейските институции. Тоест, че във всички области на правосъдието и вътрешните работи Европейският парламент ще бъде ще участва в взимането на решение. Това отразява нарастващата роля роля на Европейския парламент в законодателния процес, също така и нарастващата роля на националните парламенти в голямото пространство на свобода, сигурност и правов ред. Сега а, да спомена нещо за приоритетите, а, в, включени в вашата проекто резолюция. Вие поставяте ударението върху зачитането на основните права с пълно право. Настоявате върху свободата на движението, което е много важен въпрос и което не може да бъде поставена под въпрос. По отношение на основните права на европейските граждани, с Лисабонския договор ние правиме две големи крачки напред. От една страна, хартата за основните права става задължително и, и, и второ, открива се пътят Съюзът, Европейския съюз да се присъедини към Европейската конвенция за правата на човека. Съгласно вашата проекта резолюция, ни трябва един цялостен режим за защита на личните данни, като се вземат предвид най-новите постижения на науката и техниката. Комисията ще представи съобщение, а, направи съобщение по този въпрос през 2010 година. Мисля също така, че трябва да в с този режим всички политики на Европейския съюз. Настоявате за по-добра защита на децата и шведското председателство. По време на шведското председателство ни е, отбелязахме международна, 20-та годишна на Международната конвенция за правата на детето. Европейският съюз ще остане в първите редици на борбата по този въпрос. И затова ние представяме а, план за непридружените малолетни. Ще го направим през 2010 година. Ние имаме същите намерения в борбата срещу всякакъв вид дискриминация и а, за по-нататъчно укрепване на, на равенството между мъжете и жените. И комисията, също както председателството, иска да постави гражданите в сърцевината на своята работа. Необходима е по-добра консулска защита на нашите граждани. И всичко това може сега да бъде изпълнено на практика. Защото Лисабонският договор ни дава, дава възможност за граждански инициативи и по този въпрос а комисията ще подготви и даде зелена книга. Предложение за нея ще бъде направено през идната година възоснова на проведените консултации. Може с пълно основание да се каже, както го каза и госпожа министърката госпожа Аск, имаме нужда съдиите в страните членки да изповядат обща правда култура. Това зависи, разбира се, от тяхното образование, от тяхната подготовка. И в Стокхолмската програма ние предвиждаме а, ангажимент поне половината от съдиите и прокурорите да преминат европейска подготовка и обмен с други страни. Вие подчертахте също така необходимостта от по-лесен достъп до правосъдие както и от поддържане на доброто а, економическо функциониране на страните. Поставяте ударение върху защитата над жертвите. Жертвите на битово насилие, жертвите на тероризма и така нататък. Комисията също ще направи предложения по този въпрос, като се възползва от възможностите, които и дава Лисабонския договор. Колкото до въпросите за а, сигурността. А, говорите за а, глобалната архитектура и защитата на границите. Както добре го каза Беатрис Аск, Стокхолмската програма съдържа една истинска стратегия за вътрешна сигурност. Стратегия, която, разбира се, отговаря на основните права и която допълва стратегията за външна сигурност. Тази глобална стратегия за вътрешна сигурност почива върху сътрудничеството в, между полицията, правосъдните органи и правоопазващите органи във всички европейски страни, както и равен достъп до европейското право. Както много добре го обясни Тобиас Билстром, политиката в областта на емиграцията, трябва да се впише в една дългосрочна програма за да се оптимизира приносът на емиграцията за економическото развитие. За да стане това, не е необходим ясен, общ статут за законните иммигранти, да предотвратим незаконната емиграция при зачитане на човешките права и достоинството на човека. това трябва да бъде един общ подход, който позволява да свържем а, въпросите на развитието с въпросите на иммиграцията. Колкото до обежището, съгласен съм с вашият призив за солидарност между страните членки. Европейския съюз трябва наистина да стане едно общо пространство на сигурност и защита въз основа на зачитане на основните права, и най-високи стандарти на защита на границите, на гражданите и както го каза господин Билштрам, при еднакви критерии за всички европейски страни. Особено по отношение на страните, които най-много страдат от наплива на иммигранти, трябва да имаме засилена солидарност. Това пространство на свобода, сигурност и правов ред изиск... има и едно външно отношение, което трябва да бъде съгласувано с външната политика на Европейския съюз. На няколко пъти споменахте в, в, споменава вашата резолюция значението на оценката и наблюдението на изпълнението. По този въпрос ние също споделяме вашето мнение а, трябва а, да намалим а, разнобоя между норми и практика в Европейския съюз. Трябва да помислим също така върху възможното въздействие на законодателните предложения върху живота на европейските граждани. Трябва да намерим начин за по-добра оценка на приятите инструменти. Тоест, накратко, Комисията е изцяло ангажирана с изпълнението на Стокхолмската програма. Споменах вече колко съм удовлетворен от сътрудничеството между шведското председателство, което се е свършило много солидна и сериозна работа. Мнението на парламента по тези въпроси е също много важно. В тези последни дни които не делят от приемането на Стокхолмската програма от Европейския съвет. Поздравявам ви за вашата успешна работа и с голям интерес ще слушам вашите изказвания и въпроси. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега давам думата на политическите групи. Първо, господин Вебер от НП. Господин председател, господин заместник председател, господин министр, колеги. Вече от 5 години съм в Европейския парламент и съм работил в сферата на вътрешните работи и правосъдието. Затова се радвам, че ние като законодател ще имаме същите права, както и комисията. Това е Нещо, което се отнася до призивите на хората за повече Европа. Хората искат да даваме отговори. Затова, накратко, бих искал да разгледам някои от промените, които проистичат от новите методи за работа. Сътрудничеството с съвета. Винаги сме имали сред нас представители на съвета, от съответното председателство на съвета. Ние не трябва да реагираме без да сме достатъчно подготвени, какъвто беше случая с SWIFT. Затова е важно сътрудничество с парламента. Колеги, ние трябва да предлагаме нови идеи. Лисабонския договор ни дава възможност за законодателна инициатива. Ако искаме да Силен Фронтекс, не трябва само да призоваваме и да молим за предложения. Можем сами да направим нашите предложения. Ние трябва да сме достоен за доверие партньор, който не съставя само списъци с пожелания, когато, например, става дума за емиграцията, който само изслушва неправителствените организации. Освен това, парламентът сериозно се отнася към субсидиарността. Трябва да решаваме кои теми, кои въпроси по-добре да се разглеждат на национално ниво, а не на европейско. Европейската народна партия би искала да получи по-амбициозно предложение, отколкото Стокхолмската програма, но ние сме доволни като цяло от процедурата и сме готови за усърна работа. Благодаря, господин Вебер. И сега от името на социалистите госпожа Власикова. Благодаря много, господин председател. Колеги, много важна стъпка правим за успеха на тази инициатива. Процесът, който ще донесе Лисабон, ще помогне на Европейския съюз да укрепи още повече позицията си в глобален мащаб. Но също така Европа ще стане по-открита и по-демократична. Но най-важното е да опазим сигурността на всички живеещи в Европейския съюз. Това може да стане само когато се подобряват съществуващите правни инструменти и а, тяхното усъвършенствано използване и това, което ще допринесе за добруването на европейските граждани. Трябва, разбира се, да се подобри ефективността на правото в цяла Европа. Също така трябва да укрепим полицейското сътрудничество. Ние трябва по този начин да осигурим по-високо ниво на защита на своите граждани. Благодаря ви, госпожо Сикова. А сега от името на АЛДЕ, госпожа Хенис Плашет. Благодаря, а, а, очевидно а, АЛДЕ е, е изиграло роля в тази, подготвяне на тази резолюция от 27 а, страници, но няма да резюмирам. Но сега ще кажа следното. Един една полет а, за а, ЮАР, една а, а, жена на средна възраст, а, бяла, е, седяла а, а, до а, а, Чернокош. А, а, поискала от стюардесата а, да, да бъде преместена, но стюардесата е казала, че това е невъзможно. А, и първа класа също е пълна, обаче имаме едно място в първа класа. А, преди да има възможност да отговори, стюардесата продължила. А, много рядко правим подобни стъпки, но при тези обстоятелства а, а, а, капитанът, пилотът реши, че е отвратително някой да трябва да седи до такъв човек. Обръща се към човека, който седи до, до жената и казва, господине, ако искате, вас ще преместим в първа класа. Всички станали аплодирали, докато чернокожият човек бил отличал в първа класа. Какво значи това? Смятаме ли, че другите са по-ниши? Очевидно, тази бяла южна африканка е краен случай. Но вие много добре разбирате какво искам да кажа. Алде, моята група вярва в Европа, която хората разбират, на която разчитат, в която вярват, в която защитава основните права, демокрацията, върховенството на закона и равенство за всички. Крайно време е да се борим с всички форми на дискриминация, включително дискриминацията по, по признак на полова ориентация, сексуална ориентация. Благодаря. Сега за зелените за 3 минути на господин Ян Филип Албрехт. Давам думата. Благодаря ви, господин председател. В групата на зелените в Европейския парламент си задаваме въпроса как е възможно да говорим за резолюция за дългосрочна програма, защото вчера шведското председателство предложи един силно изменен вариант на текста. Мисля, че повечето от нас не са успели да се запознаят с този проект, а става дума за една твърде важна и деликатна тема. За това не е допустимо да се случват подобни неща. Освен това, процеса на оформят на тази програма беше непрозрачен. По-малките групи бяха оставени зад борда при подготовката на проекторезолюцията. И по този начин беше затруднено демократичното вземане на решения. Ние поискахме за това по много въпроси да има разделно гласуване. Европейският парламент трябва сериозно да обмисли как да се поставя спрямо съвета и също така как да подрежда собствената си къща. За Стокхолмската програма, разбира се, част от нея е напредък в сферата на правосъдието, например. обучението на кадрите също е нещо, което приветстваме. Когато става дума за взаимоотношения между гражданите и държавата, обаче програмата силно греши. Това се отнася до политиката за обежище, иммиграция, граждански права, защита на данните – сигурността в Европа започва да наделява над съображенията за свобода и демокрация и човешки права. Искам да ви попитам. Какво става с основните европейски ценности? Виждаме, че реалният страх не е от тероризма, както се казва в програмата, а страхът е от гражданите – в Европа. Страхът е от всичко, което за нас е чуждо, непознато, което идва отвън. В резолюцията се прави връзка между външната и вътрешната политика с цел да се оправдае непрекъснато следене на хората в Европа, както и контрола на външните граници от страна на Фронтекс. Гражданите на Европа трябва да прекратят тази тенденция и Накрая ще кажа, че трябва да отчитаме такива случаи, както беше споразумението с SWIFT. Там отново ние се подадохме на влиянието на САЩ, без изобщо да проведем необходимия дебат. защо непрекъснато решеният на парламента се игнорират от съвета, който взима решение без изобщо да се съобразява с парламента. Зелените няма да гласуват за резолюцията в сегашния вид. Благодаря, господин Обрехт. От името на европейските консерватори и реформисти, Керхоп, две минути. Проекторезолюцията, която разискваме, е един перфектен пример а, за най-лошото, което може да направи Европейския парламент. Наистина има благородни е, желания скрити в тези 27 страници, но като че ли текстът е твърде объркан но нека да подчертая, че ние също искаме по-висока степен на сътрудничество да се прави и в сферата на иммиграцията и на борбата с корупцията. Обаче това не означава, че трябва да се лишим от част от своя суверенитет, национален суверенитет и да следваме всички предписания. Националният подход продължава да бъде най-добрия за справяне с въп проблемите на убежището. Трябва да бъдат защитени още по-добре личните данни и неприкосновеността на личността. Също така трябва да подкрепяме а, принципа за взаимното признаване на всички разпоредби но ние трябва също така като Европейски съюз да можем да подпомогнем Фронтекс в опазване на външните ни граници. Що се отнася до борбата с тероризма, ние също така подкрепяме онази стратегия на Европейския съюз, която се насочва към конфискация на всички богатства, които са били натрупани от нелегална незаконна дейност и то още на границата на е външната граница на Европейския съюз. Разбира се, че има нужда от а, сътрудничество, но има нещо твърде иронично в а, това да искаме да сме солидарни в прекалено голяма степен. Шведското председателство и проекто текста имат добри идеи, но за съжаление, господин председател, ние продължаваме да си устройваме коледни елхи, но малко неща за постигане. Благодаря, господин Киркоп. Благодаря. Сега от името на е, обединена, Европейска обединена левица, Северна зелена левица, е, Дами и господа, ние няма да гласуваме за тази резолюция. Стокхолмската програма а, е, фактически не отговаря на предизвикателството, пред което сме изправени. Ние създаваме една Европа на правила и закони, които обаче не въжат за хора, които живеят в Европа, но не са европейски граждани, които също имат право на защита на техните права. присъединяването на Европейският съюз към а, хартата за човешките права е достойно за похвала, но ще има нови правила за разграничаване на законни и незаконни, от незаконни иммигранти. Тоест, ние ще приемем една погрешна иммиграционна политика. Освен това, съществува липса на равновесие между понятието за сигурност и свобода. Ясно е, че свободата не може да се без сигурност, но и обратното е вярно. Свободата не е нещо, което, с което може да се търгува. Тя е основно човешко право. Стокхолм потвърждава, че ще има достъп до огромни масиви от лични данни без всякакъв надзор. Ще полицейските сили на отделните страни също ще обменят данни без достатъчен надзор. Това значи, че защитата на, на гражданите няма да е на височина. Преди 20 години станахме свидетели на рухването на Берлинската стена. Но а, от последните години виждам как Европа все повече се превръща в крепост. Благодаря ви. Сега от името на групата Европа за свобода и демокрация, господин Боргезио. Благодаря ви. Стокхолмската програма е един документ, който отразява заключенията на съвета, но не отразява конкретните теми, които са свързани пряко с италианското правителство. И не се предлагат сериозни мерки срещу организираната престъпност. Чуваме много думи за борба с престъпността, но трябва да преминем от думи към дела. В Европа трябва да правим това, което прави Италия. И Италия наистина зае сериозна позиция и води сериозна борба срещу организираната престъпност. Това трябва да прави и цяла Европа. Необходим ни е единен правен ред в Европа, за да се борим срещу престъпността на европейско ниво. Престъпността стана международна. Непрекъснато се прехвърлят активи, използват се данъчни обежища от престъпността. Твърде малко внимание в документа се отделя на проблемите в Южна Италия поради незаконната иммиграция. Има споразумение между Италия и Либия, но затрудненията проистичат от това, че Европейският съюз не увеличи своите ангажименти за наблюдение на южната граница на Либия, откъдето в Европа идват много иммигранти. Що се отнася до расистката история, която току-що чухме, Искам да припомня, че има и расизъм срещу белите. Например, режимът на Буга, Мугабе е един такъв пример. Има и други африкански страни, където има антибял расизъм, расизъм срещу белите и расизъм срещу Европейския съюз. Председателя, благодаря ви, господин Бургезио. От името на независими депутати, господин Милтус. Борбата с организираната престъпност и незаконната емиграция е важна задача за Европейския съюз. Но от 11 септември 2001 започнаха стъпки за ограничаването на гражданските права. За съжаление, това като че ли продължава и в текстовете на програмата от Стокхолм. А за обикновените граждани записването на данните и използването им за неправилни цели е, като че ли остава скрито до известна степен, тъй като се прави ушким в името на борбата с организираната престъпност, но трябва да има корегираща власт, определен орган, за да можем да се предпазим от пълното си ограничаване. Благодаря. Нека да продължим с другите. Господин Карло Касини. Благодаря, господин председател. В Комисията по конституционни въпроси, която аз имам честа да председателствам, ми бе възложено е да докладвам по този въпрос. Работихме заедно с Комисията по гражданските свободи Либе. Съгласно 51 член от нашия правилник, за първи път използваме подобна практика. И сътрудничеството между комисиите, между докладчиците на двете комисии беше много задоволително. включването в тези дискусии на докладчиците в сянка, превеждането на всички изменения беше трудна работа. Трудно беше това да се направи на време. Но все пак подложихме на изпитание не само член 51 от правилника, но и нашата възможност да представим решенията си на съвета, така че той да може да ги разгледа на 10 декември. Искам да кажа, че член 51 наистина доказа полезността си. Разбира се, в, в няколкото секунди, с които разполагам, не мога да засегна всички въпроси, но искам да изразя задоволството си от това, че съвместното взимане на решение сега се разпространи под много повече законодателни въпроси. Защото това са европейски въпроси, е, европейски въпроси, които, което трябва да потвърди и съвета. Колкото до националните парламенти в европейските страни, те са положителни елементи в законодателният процес. Разбира се, човешките права е особено важен елемент от европейският проект. Разбира се, нашата цел в резолюцията е не да, за, за, споменаваме всичко, което влиза в Стокхолмската програма, а да споменем най-важните въпроси. В това отношение, според мен, документа е положителен. Благодаря, господин Касини. А сега, за две минути и половина, думата на господин Лопес Акуиляга. Благодаря, господин председател. Първо, бих искал да дам висока оценка на работата на шведското председателство, съвета и комисията – при подготвянето на тази многогодишна програма в сферата на правосъдията и сигурността. Три комисии по правни въпроси, по конституционни въпроси и граждански свободи работиха в тясно сътрудничество в съответствие с член 51. Ние сметнахме, че е необходимо много бързо да се премине към активни реални действия в тази сфера, особено с оглед на тогава предстоящото приемане на Лисабонския договор. Съответно с Лисабонския договор парламентът ще участва повече в процедурата за съвместно вземане на решения правния статус на Хартата за основни права и присъединяването на Европейския съюз към, хартата, е, към Конвенцията за човешки права са важни крачки напред. Що се отнася до пространството на свобода, сигурност и правосъдие, за много държави членки нещата са изяснени от националните конституции. Ние трябва да разбираме основните права на гражданите, основните въпроси свързани с убежището, иммиграцията, сътрудничеството между полицейските органи, взаимното признаване, включително и сферата на гражданското право, а също така сътрудничеството между полицейските и съдебни органи в борбата срещу реалните истински врагове, такива каквито са терористите, например. За това ние смятаме, че трябва да одобрим предложените документи. Особено приветстваме засиленото внимание към дискриминацията и накърняването на правата на жените и децата. Също така приветстваме разпоредбата за клаузата за обежище. Въпросът с обежищата засяга всички държави членки, иначе този въпрос не може да бъде решен. Също така подчертаваме огромното значение, което трябва да бъде придавано на обучението на представителите на правната професия. Това включва също така и взаимното признаване и формулиране на мерки, които ще позволят Европейския съюз да стане истинско пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Всичко това наистина е една важна кауза. Европейският парламент ще гласува утре за доклада, който беше разработен съвместно от трите вече споменати от мен парламентарни комисии. Посланието ни е ясно и то е, че ние зачитаме основните права, зачитаме сигурността, зачитаме необходимостта да се борим с международния тероризъм и организираната престъпност. Ние сме ангажирани с защита на жертвите на всички видове престъпления, особено тероризма. Гражданите ни няма да ни разберат, ако не успеем да изпълним своите задължения. Надявам се, че докладът утре ще бъде одобрен от огромно мнозинство на парламентаристите. Председателят госпожа Софи Инфелд. Благодаря, господин председател. Първо искам да изразя задоволството си по отношение на топлите думи, които бяха казани за сътрудничеството с Европейския парламент. Надявам се също така с топло чувство съвета да приеме и да приложи съветите давани от Европейския парламент. Не не трябва да продължи с това пренебрегване на доста от идеите на парламента. Както подчерта моята колега, на второ място искам да кажа, че на двете големи групи в Европейския парламент е необходимо да се напомни, че трябва да има равенство. Имаше времена, уважаеми членове на Европейския парламент, в които правото на избор е съществувало като свещено право, също така е имало и други времена, в които е било забранено бракосъчетанието между представители на две различни раси. Е, има някои държави членки, в които все още е забранен, примерно, брака между представители на един и същ пол. След няколко дни ще честваме Международната година срещу дискриминацията. Надявам се, че това ще допринесе още повече за премахването и благодаря. Господин Таварес. Благодаря, господин председател. Ясно е, че а, Стокхолмската програма е нещо, което има голямо значение за европейските граждани. За жалост, още не сме направили необходимото, за да бъде така. В тази програма е пълна с общи приказки, не осигурява достатъчно демократичен контрол. Няма възможност Европейският парламент да се намесва и да внася промени. Това е само една част от проблема. Смятаме, че Стокхолмската програма е прекалено обща. Тя трябва да бъде много по-конкретна, особено когато става дума за емиграцията. Защото това е въпрос, който засяга всички ни. Тук съществуват различни възможности. Необходимо е да се възпрепятства незаконната иммиграция. Необходимо е иммиграцията да се насочи в законни рамки. Благодаря, господин Бак, за минута и половина. Стокхолмската програма е част от стремежа да създаде единна правна и съдебна система в Европейския съюз. Документът говори за улесняване на живот живота на хората по-лесен в една Европа на свобода и правосъдие. Искам да ви кажа какво вашата система направи с живота на един човек. 20 годишен лондонец, който беше екстрадиран в Гърция по обвинение в непредумишлено убийство. Свидетелствата срещу него бяха абсолютно несъстоятелни, ако бяха представени пред британски съд показателите даваха противоречиви показания. Двама свидетели казаха, че са били заплашени от полицията, за да подпишат писмените си показания, които те след това оттеглиха. Апелативният съд в Лондон знаеше много добре, че няма реални доказателства срещу въпросния човек. Обаче той трябваше да бъде екстрадиран поради издаването на Европейска заповед за арест. В момента британски съд не може да защити британския гражданин от необоснован арест и задържане от страна на чужд съд. Имаме много добро пространство на свобода, правосъдие и сигурност по-скоро имахме в Британия такова пространство преди да влезем в Европейския съюз. В Великобритания с векове съществуваше такова пространство, а сега виждаме как се съсипва живота на хората. Стокомската програма може да е посветена на закона, но не и на правосъдието и справедливостта. ако британците искат да имат своята свобода, трябва да напуснат Европейския съюз. А сега господин Обермайер. Благодаря, господин председател. Програмата на Стокхолм има наистина поредица от полезни идеи, като например за борбата срещу детата порнография, тер, мрежи, терористичните мрежи и, и организираната престъпност но базата данни с отпечатъците на пръстите може би помага в тази сфера, обаче трябва да проверим всички за и против, за да не се превърнем в една държава, в една общност, която бива наблюдавана непрекъснато. В крайна сметка ние имаме основни права. Гражданите имат своите лични права и неприкосновеност и те, е, те трябва да бъдат спазвани. Сигурен съм, че всъщност тези промени по отношение на обежището са добри, обаче в условия, лоши условия в економиката, едва ли тези нови елементи ще издържат и ще бъдат приемливи. Това може да бъде приложимо по-скоро при една процъфтяваща економика. Благодаря. Благодаря, господин председател. Това пространство на свобода, сигурност и правосъдие е един велик проект. Бих казал, че подобен проект беше проекта за вътрешният пазар. Ние сега ще имаме пространство на свобода, сигурност и правосъдие за всички европейски граждани. Как ще го постигнем? Като изпълним Стокхолмската програма – програма за 5 годишни усилия. Широка програма, която обхваща различни аспекти на свободата, сигурността и правосъдието. Резолюцията на парламента поставя на преден план политическите приоритети, например иммиграцията. Нашата Наш приоритет е борбата с незаконната емиграция, а също така създаването на обща политика за обежище, изградена върху ист, принципи на истинска солидарност, задължителна солидарност. И ще кажа, че тук Европейският парламент играе много полезна роля. Той ще изиграе своята конструктивна роля в процеса на съвместно взимане на решения – предвиден по Лисабонския договор. И накрая, разбира се, в настоящия парламент има различни мнения, има различни политически групи, различни представители на различни страни и така нататък. Това е естествено. Но искам да кажа нещо на моята колежка Жанин. Аз много я уважавам, но човешките права са политически приоритет на ЕНП. Човешките права не са монопол на либерал, либералите в този парламент. Не може да приема, че либералите смятат, че имат монопол върху принципът за недискриминиране. Ние също така обаче смятаме, че има и принципът на субсидиарност, който не трябва да се забравя. Трябва да се зачитат възгледите на отделните страни членки на Европейския съюз, защото не трябва да забравяме, че този съюз е единство в многообразието, а не на еднообразието. Току-що ме подсетиха. Искам да ви подсетя, че ние много изоставаме от графика, затова моля всички да спазват предоставеното им време за изказване, защото иначе няма да можем да приключим нашия дебат. Луиджи Берлингуер за две минути и половина. Има две нови характеристики в Стокхолмската, програма. Има правилен баланс между правата и сигурността. И се осигурява защита в рамките както на наказателното, така и гражданското право. Ние имаме нужда от сигурност. Тя дати ви тероризмо. Не трябва да има жертви на насилие, не трябва да има жертви на тероризма. Държавите Европейския съюз трябва заедно да гарантират сигурността на гражданите. Но сигурността не трябва да размива гаранциите за свобода. Това ще подкопае и самата сигурност. Ще се създадат нови варварски актове като Квантанамо. Oggi un giusto equilibrio fra la disciplina della repressione anticriminale da Необходимо е да се спази необходимия баланс между борбата срещу престъпността и осигуряването на правата на гражданите. Всички взаимоотношения между хората трябва да се зачитат в контекста на гражданското право. Също така това е право на нашите граждани. Разбира се, държавите и общностите трябва да защитават сигурността и правата на гражданите. Европа трябва да стане вече по-активна границите между държавите членки вече не са непроницаеми. му обратното, държавите членки имат възможност за по-тясно сътрудничество. И има за това и институционална рамка. Взаимното признаване и сътрудничеството между съдебните полицейски органи са краягален камък на политиката в сферата на сигурността, правосъдието и свободите. Важно е също така да се гарантира равнопоставеността на съдиите, които работят в националните съдилища и съдиите, които работят в съда на европейските общности. Разбира се, трябва да се засили мрежата на контакти в сферата на съдебната система. Трябва да има обмен между професионалисти, обучение. Стокхолмската програма трябва да мисли за обикновените хора и ние, Европейския парламент, трябва да подкрепим тази програма. Съветът трябва да обръща особено внимание на това, което се съдържа в Стокхолмската програма. Искаме да видим един амбициозен съвет и нека предложението на Европейския парламент да се отчитат от съвета. Благодаря ви, господин Берлингуер. Благодаря, господин председател. Шведското председателство трябва да бъде поздравено за това как точно и на време повдига въпроса. Да, наистина Европейската заповед за задържане, за арест е нещо изключително важно в, в, защото в момента има доста сериозни слабости в сътрудничеството. Когато става въпрос а, за а, Гърция, трябва да кажа, че а, британски а, гражданин беше от, му беше отказано да излезе под гаранция, защото бил чужденец а, когато неговият адвокат протестира това решение, получи подобен отговор. За това трябваше да се обърнат към Страсбург. Но ако не уеднаквим процедурите, ние ще продължим с тези скандално неправилни решения. Благодаря за вниманието. Е, минута и половина на Трията Филидес. Благодаря. Трябва да се намери правилното съотношение между сигурността и правата на гражданите. Защото а, с основание гражданите са а, поставени в а, сърцето на а, Стокхолмската програма. Има някои елементи обаче, които нарушават този баланс, които водят до незачитане на достоинството и правата на гражданите. не могат всички иммигранти да се третират като терористи или като потенциални престъпници. Трябва да изградим една по-друга Европа. Не е такава Европа, както го видя, вие виждате Джералан Бертан, който я вижда като един затвор. Благодаря. Сега две минути за господин Цвивка. Господин председател, дами и господа, що се отнася до правосъдието в Европейския съюз, Стокхолмската програма е най-амбициозна инициатива, която виждаме за пръв път от много години. Радвам се, че основната цел на програмата е да се улесни живота на хората. Разбира се, изпълнението на Стокхолмската програма ще зависи от реално извършваното правосъдие, от традицията в правосъдието, от един нов подход към закона. Също така много е важно да започне да функционира електронният портал или е портала за съдебната система и законодателството. Разбира се, много е важно да има и взаимно признаване и взаимно доверие към съдебните системи на други държави членки. Затова е много важно да има засилени контакти и да се създадат добри традиции в сферата на правосъдието. Това може да се случи, ако имаме на място добра политика, програми за обмен на специалисти, обучение, особено за съдиите в съдилищата от първа инстанция. Много е важно също така да бъдат модернизирани учебните програми в университетите, в цялата общност. Важно е да се подчертае значението на електронния портал електронно правосъдие. Този портал трябва да предоставя много добри, надежни данни. Той трябва реално да помага на гражданите, които искат да получат информация за съдебните системи на другите държави членки да получат друга правна информация. Този портал също така трябва да предоставя информация и за онези, които работят в съдебните системи. И се радвам, че комисар Баро говореше за това. Също така е важно да се засили сътрудничеството между съдебните органи на държавите членки гражданите, работодателите трябва да знаят как да решават правните спорове, свързани, например, с европейския пазар. Стокхолмската програма ни дава възможност да покажем на нашите граждани, че европейските институции могат да отговорят на потребностите на хората. Благодаря ви. Две минути за госпожа Гормай. Специални благодарности за това, че беше подготвена проекторезолюцията за, това, за тази сесия. По-сигурна и по-открита Европа е наистина нещо много важно, към което трябва да се стремим. Трябва да се постигне сътрудничество между правоприлагащите органи, за да се осигури наистина върховенството на закона. Но всичко това е една твърде сложна материя принципа за конвергенцията е още една стъпка към изграждането на, на една европейска държава. Взаимното разбиране, признаване и възможност за взаимодействие са неща, които наистина могат да помогнат за отласкването напред на Европейския съюз. Исторически момент е сега, за да можем да изградим една много стаби... едно много стабилно пространство на свобода, сигурност и правосъдие. И така Европейския парламент в новата си роля на с за законодател а, може да направи много, за да се бори а, за а, налагане на тази сигурност, на а, тази защита на личната свобода, но трябва да помагаме за постигане на правилния баланс, равновесие между всички а, тях. Моята идея е, че трябва да създадем висока степен на сигурност у, и увереност у гражданите на Европейския съюз, че всичко това, което се прави, е в името на солидарността и прост, на, а, прозрачността. Економическият растеж на Европейския съюз а, предполага емиграция от други държави. Благодаря ви. Две минути. Не знам а, дали а, по, успяха преводачите да проследат вашето изказване, защото а, аз не успях съвсем. И така? Не виждам а, нашият колега господин Алваро. Тук ли сте, господин Алваро? Не, не е. И така минаваме към следващия оратор, Паскал Груи. Извинете, мадам. Благодаря, господин председател, госпожа министър, господин комисар. Ще се присъединя към това, което казаха моите колеги, но искам да кажа, че едно пространство на правосъдие е възможно само при укрепване на взаимното доверие между страните членки, които трябва взаимно да признават взетите решения, което е кръгълен камък на правовия ред в Европа. Какво е? Съществуват много слабости в това отношение. Радвам се, че при работата върху този текст а, а, вече договорът беше а, ратифициран от всички страни членки. Необходима е, е по-голяма легитимна, демократична легитимност в е, услуга на гражданите. От името на Комисията по петициите искам да кажа, е, че пред нашата комисия са представени много оплаквания относно ограничаване на свободата на движение в самият Европейски съюз. Съществува също така проблем при взаимното признаване на дипломите. Също така и проблеми за дискриминация. Колкото до признаването на хомосексуалните бракове, това е компетенция на отделните страни членки. Ние трябва да зачитаме тези национални правомощия. Е, в становището, което комисията публикува в много кратки срокове, трябва да помогне на страните членки да помогнат за свободното движение на границите във вътрешното пространство без граници. В резолюцията с удоволствие виждам, че борбата срещу наркотиците ще играе роля в това пространство. Обаче Европейския съюз трябва да поеме повече инициативи в това отношение – защо не създадем една зона за борба срещу този бич, който продължава да расте? Какво правим ние, за да защитим а, а, младото поколение? Необходим е прагматизъм в нашите а, а, институции, това, което нашите граждани очакват от тях. Благодаря. Сега господин Клод Моралес за две минути. Благодаря, господин председател. Видяхме едно дълго пътуване от Тампере, където бяха заложени основите на пространството за свобода, сигурност и правосъдие. И може би се наложи да чакаме твърдо, твърде дълго преди да видим Стокомската програма или Сабонския договор. Бих искал да благодаря на всички, които заложиха основите, дадоха плана за създаването на пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Нашата група ще продължи да се бори за нашата напредничева политика, но ние имаме нужда от план. Сега вече имаме такъв план, вече имаме Лисабонския договор. Затова искам да призова всички да създават законодателство, което е важно за нас. В нашата група имаше много докладчици, които работиха сериозно, господин Берлингуер и други колеги се изказаха тук ние можем или да спечелим, или да загубим сферата на свободата, сигурността и правосъдието. Ние казахме на съвета, искаме да има една хоризонтална директива. сферата на наказателното правосъдие ние казахме, че взаимното признаване е важно. Виждаме, че Европейската заповед за арест наистина работи. Да, солидарността в сферата на обежището между държавите членки работя, но за нас е важно да има най-доброто възможно представяне и на онези, които търсят обежище. Също така трябва да мислим за насилието срещу жените. Европейската заповед за защита ние трябва независимо от това към коя политическа група принадлежим, да мислим за това каква е реална полза можем да донесем. И накрая ни участваме във всичко това, защото това е много сериозно за нашите граждани. Става дума за основни права на гражданите. Това са права свързани с защитата на личните данни, за борбата с тероризма и ние в Европейския парламент трябва да поемем нашата отговорност в законодателния процес. Затова ние ще се борим за това да има Стокхолмска програма, да имаме добро законодателство. Благодаря. Давам думата на господин Карлош Коелю за две минути. Благодаря, господин председател. Бих искал да поздравя господин Баро и шведското председателство за програмата от Стокхолм. Наистина това е една чудесна новина за всички нас. Всички ние, които искаме единния пазар да бъде добре развит, Европа да бъде Европа на гражданите, на гражданските права. Дори когато някои екстремисти се опитват да се противопоставят. Верно е, че свободата може да бъде ограничена от анархията и дори да бъде заплашена. Ето защо е добре през следващите пет години духът на темпере да бъде развит и се надявам, че целите ще бъдат постигнати. Инструментите, които вече са приети, трябва да бъдат правилно прилагани, иначе гражданите няма да са уверени, че ние взимаме при сърце техните проблеми. Ето защо системата, която се представя в програмата от Стокхолм, е много добра. 2015 година беше упомената, но има някои затруднения във връзка с приложението на практика, но се надявам, че ще успеем да създадем една обща политика на обежището и на имиграцията, за да се справим с незаконната имиграция. Що се отнася до създаване на условия за Европа на гражданите, наистина, като че ли изоставаме. Но политически е като че ли перверзно а, да смятаме, че правим нещо без да се съобразяваме с принципите на тази програма. Благодаря ви, господин Коелю. Господин Атондо има думата. Благодаря, господин председател. Аз също искам да приветствам шведското председателство, както и колегите по този доклад. Ако няма законодателна инициатива, ако съветът и комисията не вземат необходимите мерки, за да вдъхнат живот на тази програма, той няма, е, тя няма да бъде успешна. И както казаха моите колеги, тази асамблея ще има и други функции. Ние ще ковем закони и трябва да постигнем трудния баланс между сигурността и свободата. И това идва от новия мандат. Освен това бих искал да предупредя за това, че някои е, казват, че трябва да спазваме прерогативите на държавите членки, но трябва да бъдем внимателни, не трябва да разбираме сковано субсидиарността. Ако не се спазят тези изисквания, няма да се осъществи Стохолмската програма. Госпожа Маковей, една минута. Аз е, съвсем накратко ще се спра за темата корупция в програмата. В Корепер се обсъжда тази тема. Днешния текст обаче тук става въпрос за греко-стандартите, което всъщност е една институция към съвета. Тъй като това е много важно, стандартите на Европейския съюз за борбата с корупцията са по-високи, отколкото в съвета на Европа. Знаем това, там стават въпрос за 47 държави членки. Следователно, искам да се обърна към съвета да поддържа текст с много ясен ангажимент с борба с корупцията в рамките с Европейския съюз, политиката която е разписана в Европейския съюз. Трябва тази, този ангажимент да се отрази в програмата. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор е Майкъл Кашман. Една минута. Господин председател, поздравления. Поздравления за шведското председателство. Обществата се съдят с коража, убежденията си и визията си – и наистина ние говорим за свобода, справедливост, правосъдие, сигурност. Това са основни принципи, които трябва да има равнопоставено, защото ако няма равнопоставеност, нито една от трите компоненти няма да бъдат факт. Това се отнася особено до малцинствата, които са толкова недобре представени. Равнопоставеност на отношението е основен принцип на цивилизираното общество. Затова аз бих искал да кажа, че ние в Европа трябва да сме абсолютно равни, без значение каква раса сме, религия, пол, сексуална ориентация. Европа на равнопоставеност и основни ценности. Благодаря, господин Кашман. Господин е, Жобро, за две минути има думата. Господин председател, програмата от Стокхолм отговаря на едно голямо предизвикателство, една много сериозна тема – сигурност за гражданите. Откликът, за съжаление, не винаги е удовлетворяващ. Трябва да гарантираме пълно хармонизиране на законодателството и е нужно добро сътрудничество в Европа между полицейските органи и органите на правосъдието, така че да могат да бъдат действително а, спазвани законите, а престъпниците да бъдат преследвани. Програмата от Стокхолм включва елементи, които насърчават по-добро сътрудничество. Искам да се спра на три теми в този смисъл – първо, поради факта, че свободата на движението е ключова стойност за нас, трябва да гарантираме добро сътрудничество при обмен на информация за престъпността, която, застраш... която застрашава обществения род. И наистина много специално внимание трябва да обърнем на децата, които са най-уязвими. Трябва да изградим един европейски регистр на сексуалните насилници, освен това. И този регистр трябва да бъде широко достъпна за лица и организации, които проявяват интерес и търсят подобна информация. Свободата на движението трябва да се, присъедини, е, да се придружава с е, разбира се, свободен достъп до информация, която по същия начин да защитава най-уязвимите от нашето общество. На второ място, трябва да гарантираме, че изземането на активите, придобити от престъпна дейност трябва да бъде е, припознато от всички и това трябва да се изпълнява. Трябва да се търсят е, и постъпленията, които са скрити от престъпник в друга страна, е, за да може в крайна сметка да има справедливост. И на трето място. Свободата е нещо много важно, но не бива да забравяме, че присъдите осъждане на затвор са форма за защита на обществото от престъпниците и следователно можем да изпращаме в затвора престъпници. Я искам да благодаря на всички автори на този документ и целта на програмата е да се гарантира по-добро сътрудничество между държавите членки в крайна сметка. Благодаря. И сега процедурата спонтанни изказвания. Ще бъде изключително стриктен с времето, колеги. Така че, ако вземете думата, моля, говорете по една минута. Знаете, че ще прекъсвам ораторите. Вече 15 души са искали думата до този момент. Ще чуем първите пет най-добре и след това ще продължим по-нататък. Първият колега, който ще говори, е госпожа Кораца благодаря, господин председателю. И... Първо, първо бих искал at Europe and to thank both Minister Ask and Billstrom for their vision. Finally, we... Можем най-накрая да си тръгнем къщи, да кажем на всички хора, че Европа е за вас. Европа е с вас. Европа, това сме ние. Разбира се, програмата от Столхум ще бъде онова, което ние направим от нея, така че нека да я подкрепим максимално широко и нека да работим заедно, за да изпълним. Искам да благодаря за вниманието, което се отделя на децата. Най-накрая вече можем наистина да работим съвместно, за да защитим децата, включително и децата на иммигрантите. Много е добре, че имаме по-добра възможност да се борим с трансграничната престъпност, като разбира се спазваме отделните човешки права. Следващия оратор Анахид. Tack så Jag är glad att man i den senaste upplagan av Stockholmsprogrammet... Много се радвам, е, че в е, най-съвременния вариант на Стокхолмската програма от съвета е, всъщност говори и за децата, и за жените. И освен това има превентивни мерки срещу търговията с хора. Европейския парламент внесе някои изменения в тази програма, но аз съм разочарована, защото няма стратегия за закрила на децата, нещо, което парламента наскоро предложи и комисаря Баро наскоро заяви, че Европейски съвет трябва да продължи да се фокусира върху правата на децата. И по отношение на търговията с човешки същества съм разочарована, че председателството не направи ясна връзка с продажбата на сексуални услуги, защото това е очевидно и трябва правно основание, за да може Европейския съюз да се бори с това и с насилието срещу жените. Мисс Ms. Keller, please. Ms. Uh, thank you. me. <laughs> Да, е, да, мис Келър, да. Всъщност моята група, нещо много важно за Стокхолмската програма, от името на моята група, е всъщност метафората за баланса много често се употребява в тази програма, обаче върви в погрешна посока, защото е, сигурността е нещо важно. Ние няма да е, се чувстваме по-сигурни, ако търсим баланс и подвеждаме хората. Специално за Frontex. Какво имате предвид, когато когато говорите за засилване на Фронтекс. Какво точно имате предвид? Това не беше изяснено в нито една от версиите на Стокхолмската програма, които аз съм видяла. Не мислите ли, че ще бъде изключително важно и даже още по-важно да се засили парламентарния контрол върху Фронтекс и да се предотврати Frontex да връща хора, които имат правилно основание да искат убежище. Е, смятам, че това трябва да се засили и мисля, е, че е, всъщност тази програма трябва да закриля всички граждани на Европейския съюз, а само, не само някой от тях. Е, госпожа Хименес има думата. Борбата с тероризма е основна и благодарение на Стохолската програма ние продължаваме да развиваме необходимото пространство на свобода, сигурност и е, тази е, борба, е, в която участват държавите членки, е особено важна. Лисабонския договор дава възможност да усъвършенстваме националното законодателство, така че да няма давност за престъпленията, терористичните престъпления. трябва да мислим и е, за жертвите, за пострадалите от терористични акции. Някои терористи се възприемат като герои, а семействата на техните жертви а, е, страдат. И наистина трябва да работим, за да бъде съхранена паметта на тези жертви. Госпожа Силви Гиом, много от е, изказалите се днес тук подчертаха колко е амбициозна тази програма и как тя търси общ консенсус. Съжалявам за това, което се каза за болните мигранти и изискванията за недискриминация и защитата на жертвите забраната да бъдат задържани непълнолетните лица без придружител. Но особено важно е да се спазват рамките, да се осъществяват конкретни дейности, стриктно да се спазват изискванията от Европейския парламент и съвместното вземане на решение. В бъдеще Микрофона на оратора беше прекъснат. Приключихме с изказванията, в рамките на спонтанните изказвания. Съжалявам, че десетте колеги, които изразиха желание да се включат, няма да могат днес да се изкажат, защото много ще закъснеем. А сега давам думата на госпожа министъра Беатрис Аск от името на съвет. Благодаря, благодаря за изказаните становища на всички. За мен е голямо удоволствие, че депутатите на Европейския парламент отделя толкова голяма значимост на тези значими въпроси. Някои от вас казаха, че програмата е амбициозна. Това ме радва защото ние много усилия вложихме по много амбициозен начин. Освен това всичко е насочено към практиката. Искаме да се унифицират нашите гледни точки по един много прагматичен начин, а именно как могат да се подобрят нещата от гледна точка на гражданите. Когато ви слушах, ми се струваше, че много от вас поделят именно това мнение, кое, мнение, което авторите на проекто документа споделят. В днешния дебат, може би днес, не намерихме точно ясния фокус, защото някои говориха за програмата от Стокхолм, но всъщност ние имаме предвид проекто резолюцията, която ще се гласува в Европейския парламент и вашето становище по този документ, представен ви от председателството. Но, както и да е, някой каза, че в самото начало на е, дебатите, че защо се е, дискутира един проект, когато вече има нов проект. Да, това е вярно. Парламентът в момента се намира наистина по средата на тази дискусия и непрекъснато се променят нещата. Петък, през е, събота и неделя нов е, проект документ ще бъде подготвен и предоставен. А някои от е, депутатите казват, че са разглеждали и стария вариант. Ако е, посетите обаче нашия интернет сайт, ще видите, че там има най-новите документи, така че вие можете да усъвременявате вашата информация и можете да видите как е, вашите дебати всъщност водят до внасене на промени в проекто документа. Ние непрекъснато го обновяваме на нашия интернет сайт. За, за това, за като председателство откритостта, прозрачността винаги са били изключително важни. И ако не сте имали възможност да вземете думата, тогава моля ви просто изпратете е, информация директно на моя адрес или на адреса на Тобиас Билстром и ние ще получим вашето, инф, вашето мнение, вашата информация. Много важно да работим именно по този начин, открито. Това за нас е много важно, както вече казах. Виждам, че има много подкрепа за програмата. А вие също а, направихте много интересни забележки, подчертахте някои аспекти, които присъстват в резолюцията, но ние ще обмислим всичко, което чухме. Има и политически въпроси, които бяха повдигнати и на тях също ще обърна внимание. Двама депутата говориха за конкретни примери, как всъщност депутатите могат да бъдат повлияни от програмата. Какъв ефект може да има тя върху а, депутатите? и върху държавите членки. А също така, може би се изказа мнението, че не е много пропорционална програмата, че държавите членки не винаги имат пълно доверие в своите правни системи. Тук мога да кажа две неща. Да, правната система обикновено е, е най-харесвана в родната държава, но ако мислите, че европейските граждани ще продължават да пресичат границите, е, границите на страните, за да могат да се възползват най-добре от е, вътрешния пазар, тогава въпросът е как можем да подобрим процедурните права на гражданите. Ето за това всъщност за Стокхолмската програма. И за това с такова удоволствие наистина успяхме да направим една стъпка за подобряване на процедурните е, правила и разпоредби в името на гражданите. Така че всеки, който в някакъв случай бил жертва на престъпление или пък обвинен в престъпление, може да има право на превод писмен и устен, например. Разбира се, това са и права на съвета на Европа, но там нещата като че ли не винаги влизат в практика. Става дума за економика, за корупция, за практики и че програмата недостатъчно сериозно и ясно засяга всички тези въпроси. Ние не искаме да имаме а, ниски цели. Напротив, ние искаме да разгледаме много аспекти в този смисъл и нещо много важно. Трябва да на, наистина да намерим къде са парите, ако искаме да се борим успешно с организираната при, е, престъпност. Много е, от вас се изказаха за принципа за субсидиарността. Ето това е един въпрос, върху който се водят дебати. Е, но има много ясно разбиране. Казваме, че сътрудничеството в Европейския съюз на правно ниво е една добавена стойност, една добавена полза. Когато една държава членка се справя успешно с даден аспект и най-успешна е нейната практика, тогава нещата оставаме в нейни ръце, но когато става въпрос за трансгранична престъп престъпност, тогава ние не искаме да кажем, че се намесваме във вътрешните дела на една държава, а просто споделяме общите практики в името на всички граждани. По отношение на интегритета и защитата на данните. Тук бе воден един сериозен дебат също. Мисля, че Марио Богесио всъщност засегна този въпрос – и каза, че има сериозни тревоги, свързани с защитата на данните, личните данни, програмата от Stockholm, че става въпрос за наблюдение, контрол, големите бази данни и така нататък. Но да направим сравнение между нашата работа в този сектор и обстановката в бившата ГДР или другите комунистически държави в Европа. Мисля, че такъв един аргумент някакси не отговаря на истината и на практиката. Е, не става въпрос за защита на личните данни в източна Европа, в източна Германия, извинявайте. Става въпрос за нещо друго в нашата програма. В нашата програма ние наистина изграждаме едни много сериозни правила относно защита на личните данни. Те са и демократични правила. Ние заздравяваме тези области. И бихме искали Европейския съюз да разработи информационна стратегия, която ще има баланс от една страна, методично ще се обменя информация с от една страна, а от друга страна ще има една много ясна форма, механизъм, при който ще се обработват тези бази данни. Е, ще има интегритет, системност. Наистина, точно в този аспект ние получихме а, и похвала от Европейския омбудсман, е именно значина начина по който третираме личните данни и тяхната защита. И един друг въпрос, който наистина е много деликатен, много деликатни теми има в програмата, между другото. Казахте, че е, наистина трябва да работим с много тежки срокове, но в бъдеще ще стават нещата още по-тежки защото и вие с нас заедно ще работите на следващия етап, етапа на изпълнение на програмата от Стокхолм. Тогава с отделните предложения ще трябва да се работи и там ще има много натиск а, и много сериозно, сериозен график ще трябва да се спазва. Много ви благодаря. Използвайте интернета, ако искате да се свържете с шведското председателство. Благодаря ви. Благодаря госпожо министър, за подробният ви отговор. От името на съвета, министър Тобиас Уилстрам сега има думата. Eh, eh, благодаря, господин председателю. Уважаеми госпожи и господа депутати, много съм съгласен с изказаното вече от госпожа министър Аск по отношение програмата. Много благодаря за вашите мнения и коментари, които днес направихте. Бих искал да започна с благодарност към председателите на трите комисии Конституционни въпроси, юридическата и е, гражданските свободи. Благодаря за вложените усилия. Наистина те изключително голяма отговорност са поели, работейки по този документ и наистина много се гордаем за начина по който си сътрудничахме в хода на работата. Искам да подчертая колко важно е сътрудничеството по всички важни области в програма. Господин Бусетил, когато взе думата, направи едно сравнение с размера на вътрешния пазар, наистина това е съвсем добро сравнение. Проектът наистина е голям и е сравним в този смисъл. Често чуваме думата солидарност – всички държави членки са съгласни, че трябва по-голяма солидарност да се проявява между държавите членки в тази област, но и между Европейския съюз и трети страни. И това е посланието, което ни искаме да отправим именно чрез програмата от Стокхолм. Както вече казах по-рано, според нас този сложен набор въпроси изисква устойчив политически отговор и за това винаги присъства солидарността като водещ принцип в цялата програма. Не е само в един параграф залегнал този въпрос. Така че подхода ни към иммиграцията, например, трябва да бъде един от основополагащите принципи на програмата. Това бе е, предложено от един от членовете, а пък Фронтекс не е само единствения отговор на въпроса, свързан с иммиграцията. Фронтекс е начина по който могат да се координират граничните служби на държавите членки, но когато стане въпрос, например, за бреговата охрана, мисля, че там сме изправени пред един проблем – при който ще трябва различни мерки да се взимат едновременно. Много сътрудничество трябва между държавата происход, транзитната държава. Това е много важен аспект. Освен това, трябва да предоставим помощ и всички тези аспекти ще бъдат разглеждани. Европейския съюз ще участва изключително интегрирано в тези аспекти, особено когато влезе в силата Лисабонския договор и, разбира се, е, е, процедурата контрол ще бъде все по-сериозна -по и по-важна. Искам да подчертая след всичко казано до тук, че договорът от Лисабон наистина ще доведе до сериозни промени във връзка с законотворчеството, например. Европейският парламент ще има много повече правомощия, повече ще се чува гласа му в тези области и, и госпожа Кела също изказа известни съображения тук, но аз бих искал да има повече демократичен контрол в тази област – не искам е, прекалено да продължаваме този дебат, господин председателя, но съм съгласен с казаното с госпожа Аск. Вие можете винаги по всяко време да се свържете с нас, като ни изпращате електронна почта по всякакви въпроси. Много благодаря. Благодаря, господин Билстром. Благодаря. Ще приключим дискусията с е, господин Беро от името на комисията. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да подчертая високото качество на извършеното от трите комисии на парламента. Господин Касини е представител на правната комисия, комисията конституционно, дело и Комисията по свободите. Тази работа наистина ще ни бъде от е, голяма е, полза, ще ни помогне заедно с шведското председателство да дадем окончателен вид на Стокхолмската програма. И, както каза господин Симон Бизоптил, гражданите са с вътрешния пазар, но на практика не разполагат с пространство на е, свобода, сигурност и правосъдие въпреки е, че в е, рамките на шенгенските споразумения е, свободата на движение е гарантирана. Но основните насоки срещу злопотребите бяха публикувани. Аз намирам този текст особено добре балансиран, след като изслушах внимателно очакванията на изказалите се, Наистина ние трябва да впишем Стокхолмската програма в един свят, в който се развива организираната престъпност, киберпрестъпността и тероризма. И тук наистина Европа има какво да направи. В това пространство все повече се намират граждани, които имат смесени бракове и те наистина трябва да се ползват от своите права в различните държави, в които се намират. Е, трябва да подчертая също така, е, че, както подчерта госпожа Аск, ние напредваме и по отношение на е, гаранциите. Дадохте пример с един британец в Гърция, и наистина, ако има минимални процедурни изисквания, нещата ще бъдат улеснени. И господин Коелю каза, че от темпере насам е извървян дълъг път, но искам да добавя, че не можем да приемем Европа да бъде смятана като някаква кула, някакъв а, замък а, и не трябва да а, допускаме различните видове трафик и а, организирана престъпност. Но смятам, че ние а, успяхме да изготвим а, политика а, подаване на обежище, Разбира се, не мога да отговоря на всичките въпроси, господин председател, защото съм притиснат от времето, но искам да кажа, че ако Стокхомската програма е прагматична, както подчерта, подчерта това госпожа Беатрис Аск, и а, Испанското председателство ще осъществява а, тези а, елементи, а вие ще участвате в а, този процес. А, на изграждане на законодателството и в изграждането на това пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Благодаря на парламента за това, което направи до тук и за това, което ще продължи да прави в бъдеще. Благодаря ви, господин комисар. И Едно. Имаме проекто резолюция и от името на комисията, правната комисия на а, и другите две комисии. Утре в 12 часа ще се проведе гласуването по тази резолюция. Е, скъпи колеги, е, добър ден! Е, бих искал от самото начало да ви кажа, че ще председателства на народния ми език унгарски. И съобразно дневния ред трябва да гласуваме позиция на съвета и на комисията